Okay, everybody, we'll open the meeting and... моля ви да започнем работа и ако сме експедитивни, ще можем да направим почивка преди гласуването. Първо, да приемем дневния ред. Има ли промени? Няма. Преминавам към съобщенията на председателя. Това е много важно, защото ще ви докладвам за триалога. От последния път имаше много тристранни срещи, национални и регионални отчети, за които аз съм докладчик. На 1 юни проведахме втората тристранна среща, отбелязахме добър напредък, много компромиси по законодателната част на, на предложението и анекс А е почти приключен. Следващата среща е насрочена за 23 24 юни. Акцента ще бъде върху приложение Б. Омнибус 2. Тристранната срещи до сега доведоха до известен напредък. В началото на седмицата имаше още една среща, но основната цел е пътежоспособност 2 да бъде приведена в съответствие с нормативите за дейностите. Комисията иска да използва регулирани технически стандарти, въпреки че в други съпоставителни актове такива стандарти вече са договорени. За да се излезе от застоя, комисията е поканена на следващата тристранна среща на 20 юни. Други нерешени въпроси, в това число държавният дълг, необходимостта от таблици за корелация, дългосрочните гаранции, дългосрочните инвестиции. Също така тази седмица проведахме първата тристранна среща за европейските фондове, за рискови фондове, предприемаческите фондове на 4 юни. Тези тристранни срещи ще се проведат съвместно заради припокриването на двете досиета. Първата размяна на мнения беше посветена на сравнение на измененията на комисията и съвета. Постигнахме добър напредък. Следващата тристранна среща е предвидена за 12 юни в Страсбург. Тази седмица също така проведахме две-три странни срещи. Трета ще бъде след обяд. We're still working through the directive. Uh директивата за капиталовите изисквания. Постигнахме известен напредък. В момента разработваме проекти по, проста, по противоречивите въпроси и се опитваме да постигнем напредък по по-малко противоречивите въпроси. Казах, че ще продължи работата. Предстоят още много тристранни срещи в това число и а, е, тази среща. И това е доклада, а, е, моят отчет за тристранните срещи. Мисля, че тук искам да споделя, че беше привлечено вниманието ми върху факта, че пристигат екзотични имейли от някои лобисти, в това число и клипове за някои депутати. Това е доста странно. Свен Голд. Според мен изпращането по електронен път на видеопослания е прекалено. Нямам нищо против това да ми се изпращат материали на хартиен носител по почтата, тъй като те могат и съответно да бъдат рециклирани. Искам да попитам колегите дали те са получавали подобни видеосъобщения. Мисля, че е по-добре да, те да се ограничат само до съобщенията на хартиен носител. Нека не ни се изпращат подобни буклуци под формата на видеосъобщения. Според мен непоисканото изпращане на такива съобщения до членовете на Европейския парламент няма да допринесе за нищо, нито по същество, нито за опазването на околната среда. Можем да очакваме резолюция от комисията по... Резолюция на комисията по околна среда, може би. Сега трета точка. Изменение на директива, по която ще направим размяна на мнение. Става дума за е, съпоставка на данните на датите, това е необходимо да продължим работа по Омнибус 2, без да установим, че има пауза без законодателство по въпросите на застрахова... застраховането. Аз съм докладчикът, е, тъй като това е по упростената процедура, за да няма правен вакуум, когато бъде публикувана директивата Омнибус, е, в края на 2012 година комисията предлага да отложи датите за изпълнение за 20 юни 2013 година. 30 юни, извинявайте. И датата за влизане в сила на 1 януари 2014 година. Тези дати са договорени в рамките на тристранната среща по Омнибус 2. Както казах, за да не стане така, че съществуващата директива престане да бъде в сила, а нямаме нова директива, ние трябва да променим датите. Това е, е и смисълът на директивата и постигнатата е договорено с координаторите. Имаме екип за преговори по Омнибуса 2 и сме постигнали съгласие да приемем текста без изменение, но аз съм длъжна да представя въпроса на вниманието на комисията в случай, че някой иска да коментира. Нашия докладчик по Омнибус 2 не е тук, но на тристранната среща решихме, че искаме да работим в съответствие с точка 46 от правилника. Има ли коментари и забележки? Няма. Добре. Така ще направим. Целта е да избегнем правният вакуум. Точка четвърта се отлага. По... Това е точката за Агенцията за кредитен рейтинг. Сега чакаме да дойдат останалите. Малка пауза 10 на минути, докато дойдат всички и за да започнем гласуването. Okay, if you can take your seats, I can... Ако може да заемете местата си, моля, нека да видя сега дали сме тук в достатъчен брой. Ако обичате, сложете си картите, за да видим, можем ли да започнем гласуването. Okay, have you, have you got your cards plugged in? Нека да направим пробно гласуване, моля. Гласувайте пробно. Хубавите копчета да натиснете. 28 души са членовете на комисията за момента тук. Oh, we got 32 now. Ставаме 32-ма, 33-ма, това е добре. Right, come on, press your buttons to make... Моля, гласувайте, гласувайте. 34 карти вече се виждат, само че само 29 са гласували, сега вече 31 са гласували, а 35 карти са в машините. Четири карти още са сложени в машинките, обаче не сте натиснали копчето за гласуване. Казвам ви, за да видим дали работят машинките, защото може би вие сте гласували, а машината не работи, а това е важно. There are still three, three cards plugged in. Още три карти има в машинките и не сте натиснали копче. Yeah, but I wonder where it is, though. I mean, it. Okay. There's only one. There's... Right, 36 plugged in, 36. Добре, 36 включени, 36 гласували. Знам си аз, че ако настоявам, всичко ще бъде наред. 32 са доволни от живота, 4 не знаят. Готови сме за гласуване. Доклада на господин Антолин Санчеш за кредити за жилищни имоти. Готови ли сте? Um, I think, Antolin, we need to start. Sorry, we're, Antolin, we're starting on your... Антолин, започваме с твоя доклад. Първо, Моля за заглавието. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменението на Юри за, против, въздържали се и то се отхвърля. Компромисно изменение А. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б. На мен е, при мен е на страница 3 в 4 части.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 Компромисно изменение D на моята страница 9. Компромисно изменение D за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до компромисно изменение АК от страница 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г едно. На следващата страница това са всички компромисни изменения. Имате измененията и тъй като има различни предложения от групата, всъщност няма промяна на текста, те са идентични и затова се води като компромисно изменение. И е, това, което правя в момента, гласувам е, компромисно изменение Г първо и след това ще гласуваме компромисно изменение Г2. Гласуваме компромисно изменение Г за, против, въздържали се, приема се. И допълнителната част Г2 за, Това е устното изменение. То сега се нарича компромис Г2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Х на 17-та страница. No. No, all, all, all the pink things всички неща, които при вас са в розово, минават автоматично. Не са в нашите компетенции. Така че ние стигаме до компромисно изменение хаш. Първо устно изменение. Първо устното изменение от ЕКР. Кой е за? Против. Въздържали се. Не се приема. И сега компромисно изменение хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. компромисно изменение и страница 21 и латинско. Пропускаме всички розови части, които са от компетенциите на имко. Има устно изменение, което всъщност стана част. Коя част беше шестата част? Тоест, това, което беше устно изменение, сега е шеста част от компромисното изменение. Формулировката е същата. И е, ще гласуваме подред е, шесте части. За първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че не е прията, но нека да проверим по електронен път. And... Да, отхвърля се 17 за, 21 против. Трета част за, против, въздържали се. Мисля, че приемаме, но нека да проверим много близко един до друг са двата вида вод. Гласувахте ли? Да, приема се 21 на 17 в обратния порядък. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Защо не гласувате по един и същи начин всеки път, да ми е лесно? Гласувахте ли? Още един трябва да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, 20 против. Пета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шеста част. Това е устното изменение за. Против. Въздържали се. Смятам, че се приема, но ще проверим. Шестата част гласуваме. Приключихте ли край на гласуването? Не се приема. 16 за, 22 против. А, явно не броих правилно една от групата. Сега отиваме до изменение 492, което е на страница 300. Okay. Amendment 492. Изменение 492. Моля, гласувайте за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 Компромис М, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Не се приема. Нека да проверим, ако искате. Гласуваме за втората част. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. 15 за, 22 против, да, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се. Нека да проверим, моля. Трета част. Край на гласуването не се прие. 18 за, 20 против. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до компромисно изменение N на страница 43. Стигнахте ли до там? Тук има първо устно изменение и след това три части и ще гласуваме в този ред. Първо, Гласуваме устното изменение, където се добавят думите от процеса за решаване за отпускане на кредита. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим, моля. Много малка е разликата. Край на гласуването. Не се приема. 16 за, 21 против. Отхвърля се.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 Да, отхвърля се 18 за, 20 против. С което стигаме до компромис О на страница 40 и 5. Не греша. Първо има устно изменение, с което се заменя последното изречение. За устното изменение, против, въздържали се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 There's three parts. Изменението е в три части. Do you, do you want me to read out? Искате ли да ви изчета устно? Само две части са, не ли? Не, не, не, три части са, ще ви ги изчета. Първата част гласувахме, втората част е страните членки могат да забранят използването на термина съвет, съветник, независими съвети и така нататък. До края на изречението предоставяне на услуги на по, с, консултантски услуги. Третата част. Страните членки могат да позволяват единствено използването на термина независим съвет и независим съветник, така, така, така, до края, които не са, е, не получават заплащане или са е, или получават. Не, не, не, тази трета част не, не съществува поне в моя списък за гласуване. С нощи, когато ни изпратиха версията за гласуване, имаше тази част. Не, при нас е, докладчика казва да не гласуваме. Нека да гласуваме първо по втората част. Добре, да проверим за втората част. Имате ли сега окончателният текст? Втората част. Значи няма проблеми по първата част, проверяваме втората част. Сега. Right, everybody voted on the second. Гласувахте ли по втората част? Добре. Край на гласуването. Втората част отпада 17 за, 20 против. И сега гласуваме по третата част за. Против, въздържали се, приема се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 Тук първо има устно изменение. Гласуваме за устното изменение за, против, въздържали се, приема се. И компромисното изменение с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис R3. На следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 135 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приемат се. А, отхвърля се, извинете. Компромис Т на страница 55. Първо има устно изменение от НП, подкрепени от АЛДЕ за, против, въздържали се, приема се. И следват две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение W на страница 57. Започва също с устно изменение от НП и АЛДЕ. Моля за, против, въздържали се, приема се. И след това следват е, цялата, целият текст, Тоест т.е. компромисно изменение добъл като цяло за, не, не, не се гласува на части. Тук са изброени параграфите, но не гласуваме разделно. Това е устното. Гласувахме за устното изменение. Сега гласуваме за цялото. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно то предложение на следващата седми... страница. Компромисно изменение АА в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, не се приема. Uh, изменение 156 на следващата страница. Искате да проверим втората част? Добре. Имаше вид да бъде отхвърлено с доста гласове, но втора част на компромисно изменение АА, моля гласувайте. Край на гласуването. Съвсем ясно е отхвърлено 14 за 22 против. I think you're having too much fun in the front row here. Now, we're, we're trying to do amendment 156. Сега се опитваме да гласуваме за изменение 156. За против, въздържали се. Нека да проверим. 156. Has everybody voted? Votes closed. Край на гласуването. Приема се 20 за 16 против. Компромисно изменение АБ. Първо устното изменение. Гласувайте за против, въздържали се, не се приема. Цялото изменение АБ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД Amendment 726. It is изменение 726 не е, не е отбелязано тук, а значи е грешно моят списък. Е- и гласуваме изменение 726. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Сто 160 отпада. Имко 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. Андреас, вие сте за имко, аз така знам. Компромис АД. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 165. За. Против Въздържали се? Мисля, че се приема. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 гласа за, 19 против. Имко 114, първа част за, против, въздържали се, приема се. 713 за, против, въздържали се, приема се. 731 и идентични за, против, въздържали се, приемат се. That falls. 7-3, that falls, okay. 736. за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. 736 и имко 115. Всички ни гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 16 гласа за и 20 против. 737 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис А е на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Имко 122 в края на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим електронно. Имко 122. Най-долу на страница 63. Но извинявайте, то отпада защото приехме компромисно изменение А. 764 за, против, въздържали се, приема се. 765 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Нека проверим електронно. 765. We're checking 765. Гласуваме електронно по 765. Отхвърля се. Имко 1, 2, 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 766. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 ще преминем към 7, 6, 8, а не към компромис R латинско. Затова сега гласуваме по 7, 6, 8 на страница 70. Thank you. They did your carry, presumably. They did. I checked. I've got a list. Mr. Yeah, Jean Paul. Uh, uh, je, je, je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas. Не съм учил в политехника, ама нека да ви задам един въпрос. 76-та страница имам чувството, че се разминахме. Компромисно изменение хаш, ако автоматично се прие... Ако то се приеме, трябва да приемем изменение. Мисля, че поне от френската кия списък нищо не се разбира. I, I, I can explain this. I can explain this one. Нека да ви обясня. Ако можете да ни обясните, ще е чудо. Да, да, ако сте в кралство, тези неща се разбират. Компромис хаш включва и е, членове от е, същинския закон и точки от проамбюла. Ние току-що го гласувахме. И в списъка за гласуване тези текстове са изредени като части от преамбюла, но ние всъщност ги гласувахме като част от компромис хаш и когато той е прият, няма нужда да гласувам. А много добре, че не трябва да обясняваме на нашите избиратели какво гласуваме, защото те сигурно ще се откажат от Европа. Антолин. Yeah, okay, okay. es para explicar que efectivamente es... Нека обясня. Компромис С по член 3 включва списък с определения, който приехме. Има препратка към всички определения. Идеята бе те всички да бъдат обединени, за да може да се осигури и последователност. Председателката. Чудесно, просто се опитахме да сме прозрачни. Нека сега да се опитаме и да гласуваме по изменение 768. За 768 на страница 70. За, против, въздържали се, приема се. 126 на имко. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис А на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б латинско тук бе направено ново разделение. Ще ви го прочета. Първа част точка от преамбюла 8, последното изречение. Следователно, директивата следва да е приложима към кредити, отпуснати на потребители. При все това, държавите членки трябва да имат възможност да разширят приложното поле, така че то да включва физически лица, които не са потребители, най-вече микропредприятия, според определението на комисията в препоръка 361 от 2003 година, от 6 май 2003 година относно определението на микропредприятия, малки и средни предприятия. Втората част включва останалата част от текста. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, останалата част от точка от преамбюла 8, 9, 10 и 10а за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, латинско, на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ латинско, А АДЖ, извинете. AI. It's all right, it's just the dark color means I can't read it. AI. Компромис АИ. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АД. За, против, въздържали се, приема се. Компромис ИХНВ. Компромис на компромисите. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис А, Б, латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се. Още един компромис, по-точно компромиси Е, Ф, Г, и С. Oh, right. So this one, apparently... Но явно те автоматично са приети. Това са само приемащи се компромиси. um, this is, this is, I... I, I, I think the shadows know what's going мисля, че докладчиците в сянка знаят за какво става дума. Свен Гиголт. Много е лесно по CRD4, директивата за капиталовите изисквания, измененията ни бяха отхвърлени. И за това се стигна до това положение на пакет, на пакета, на пакета. Но можем да го променим, може би, когато работим по четвъртия, петия, шестия пакет. Председателката. Компромисите така или иначе се приемат. Компромис и латинско на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис К автоматично се приема. защото в предишния компромис, който приехме, бяха включени точките от преамбюла. Okay, no, come on, let's, let's, let's, let's uh, hold it together. Compromise L. We... Compromise L. Латинско. Трябва да гласуваме. За. Свен Гиголд. Не може ли да проведем разделно гласуване? За. Против. Въздържали се. Приема се. Самоприемащ се компромис М по точка 24 от преамбюла. Преминаваме към компромис О. Имам впечатлението, че ако това заседание бъде заснето, ще получи приза за глупост. В момент на криза в Европа депутатите се заливат от смях. Ако ме пуснете по YouTube, ще загазя. Сега компромис О, което е прието. И сега компромис N и точки от преамбюла, които се самоприемат. Госпожо председател, все повече започва да прилича на автоматизирана търговия. Компромис N е автоматичен. Също е и за следващия компромис. Сега, за да ви дообъркам, има два компромиса, които обхващат различни изменения. Има ли проблем с компромис М. Антолин? Нека да разгледаме. Ще се опитам да обясня. Преминавайки през членовете и одобряването им, аз представих група членове заедно. Имаме два раздела. Вече приехме компромисите на разпоредбите, но в процеса на разработването компромисните изменения вървят заедно с точките от преамбюла в интерес на последователността. Мисля, че можем да ги одобрим, защото всички одобрени разпоредби имат съответни точки от преамбюла. Аз не смятам, че има проблем с съвместимостта. Всички разпоредби, всички членове трябва да вървят ръка за ръка с точките от преамбила. Председателката. Всичко до АК, т.е. в долната част на компромис АФ, съответства на онези членове, които вече сме приети. Така че веднага можем да скочим до е, дъното на компромис АФ, който е за, против, въздържали се, приема се. Сега можем да гласуваме текста в изменения вид. Ще гласуваме електронно. Гласуваме текста в изменения вид. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 35 за, 33 против, 1 въздържал се. И сега електронно гласуване по законодателната резолюция. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 35 за, 2 против, 2 въздържали се. Yes, yes, Sven. Oh, oh, I think. Okay. Um, I'm told that we have got a very tame and ordinary voting list now. Сега ми казват, че имаме много кротък списък за гласуване и това е проекто становище на Теодор Столоян за прилагане на директива 2008 48 относно договорите за потребителски кредити. Започваме с гласуването. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим седмо изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за против, въздържали се, подхвърля се.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 Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 20 на 17. 23-то изменение, устно изменение, изменение на изменение. И така, първо устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И след това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 Следващото заседание понеделник 11